галерията за гости е дошла а, делегация на парламента на Република Корея. Казвам им добре дошли. Добре дошли в Европейският парламент.